започнем с гласуването. Доклада на госпожа Аяла Сендер. Назначаване на член на Сметната палата, господин Бесберг. Ще гласуваме този доклад. До którego няма жадних поправек. Няма предложение за изменение към проекто доклада. Ще гласуваме електронно. Тайно гласуване. Гласуването е тайно. Моля, използвайте картите. You can push yes or no or abstention. Да, не и въздържали се. Има само една разлика, че синята светлина ще се вижда не не зелено, не червено, не бяло, само синя светлина ще виждаме. Така, започваме. Отвирам гласование. Гласуването е, е. Може да гласувате, моля гласувайте сега. Чи всички гласували? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Kandydatura została zaakceptowana. Gratulujemy naszej Кандидатурата е приета. Поздравление за докладчицата. И сега доклада на госпожа Уолес искане за снемане на парламентарния имунитет на Агнес Ханкис. Ten wniosek. Kto je za? Гласуваме по този доклад. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Правоздание. Пожондък дженни... Благодаря на госпожа Воле за доклада. Пр... Преминаваме към гласуване на доклада на господин Захардил. Господин Захардил иска думата. Just briefly, Mr. President, uh... Всем накратко ще обясня, господин председател. За мен беше голяма чест да бъда докладчик по тази тема. Имахме възможност да оттеглим някои вече остарели части от нашето законодателство в съответствие с нашата дългосрочна цел да имаме по-добро законодателство. За това ви приканвам да подкрепите направеното предложение и ви благодаря предварително. Благодаря. Благодаря. Гласуването е поименно по доклада на господин Захартил. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Przyjęte. Gratuluję koledze Zachradzilowi. Докладът е прият. Поздравление на докладчика. Сега преминаваме към препоръката на Дебора Сарачани, участие на Република Харватия в, раб... Харватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Госпожа Де Кайзер. It's a very big problem for all of us. Забравила съм си картата. Това е голям проблем за всички нас. Казва председателят. Справоздание пани Серачани. удял Републики Хорватска. И сега за участието на Република Харватия препоръката на Дебора Сарачани. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Поздравление на, за госпожа Сарачани. Препоръката на госпожа Окони разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната. Госпожа докладчик, имате думата. Большое. Благодаря, господин председател, Драги колеги, като докладчик и от името на политическите групи, които са съгласни, искам докладът, т.е. гласуването по двата доклада, този, който, говорим, за който говорим сега и следващия, да а, бъдат отложени по процедурни причини. Целта е да се осигури максимално добро сътрудничество с съвета и с комисията. Затова а, ви а, при, а, канвам да гласувате тези два доклада. Две виповеди проше една особа, която хоче poprzeć tę пропозиция, proszę о wypowiedź. Благодаря. Кой е за това предложение? Моля да се изкаже. Uh, Благодаря, господин председател. Става дума за отлагане на гласуването, тъй като става дума за процедурно нарушение. В текстът на съвета, една част от преамбюла, която, която имаше споразумение в писмената процедура, е отпаднала. Беше ни казано, че правната служба на комисията няма да се съгласи с текст, който не отговаря на постигнатото споразумение, въпреки че това споразумение не е правно обвързващо. Ние не можем да се съгласим с подобна едностранна промяна като прецедент и не искаме да гласуваме, докато въпроса не се реши. Не може да позволим междуинституционните споразумения да ограничават правото на този парламент, право, което му е, е възложено от договора. Затова не искаме да създаваме прецедент. Трябва да ясно да се разбере, че подобно нещо не трябва да се повтаря. Благодаря, госпожо Боус. Има ли някой, който иска а, да се изкаже против направеното предложение? Господин Сперони. Господин председател, не съм против предложението, но като се има предвид а, факта, че в понеделник след обед от нас се искаше да одобрим дневния ред за цялата седмица, мисля, че това предложение за отлагане трябваше да направи е направено вчера, а днес не, не днес по средата на гласуването. Сега а, ще подложа на гласуване предложението на госпожа Окони. За, против, въздържали се. Решаваме и двете гласувания да бъдат отложени. Двата доклада, по които докладчик е госпожа Окани сега а, глобалната навигационна система. За, против, поздравления на госпожа Тикал. Сега докладът на господин Симпсън за международните споразумения относно въздушния транспорт в рамките на договора от Лисабон. За, против, въздържали се, приема се. Поздравление, господин Симпсън. Сега докладът на господин Елка Драуи второ четене. Става дума за такси, налагани върху тежкотоварни автомобили. Това е докладът на господин Алка Алкадрауе. Необходимо е квалифицирано мнозинство по първия блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим резултатът електронно, начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И сега позицията на съвета с изменението се приема. Поздравление господин Алкадрауи. А сега докладът на Жо Лайнен. Европейски економически сметки за околната среда. Гласуваме по първи блок за, против, въздържали се, приема се. А сега предложението на комисията с направените изменения. За, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по законодателната резолюция. Няма изменения. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете. Приема се. Поздравление, господин Лайнен. Сега наред е доклада на госпожа Окони. Него го отложихме. Тоест, стигаме доклада на Жан-Пьер Оди. Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Резолюцията гласуваме. Няма изменения към нея. по параграф, по абзац 12 на две части. По първата част за, против, въздържали се приета. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 18 абзац на две части по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората част за, против, въздържали се, приема се. 24 абзац на две части по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 47-ми абзац на две части по първата част. За. Господин Кобол, имате думата. Господин председател, осведомих секретарятът, че имам устно изменение за заличаване на абзац 27. Тъй като съдържанието на този абзац е невярно във връзка с проектът Индект. Искам да осведомя, уважаемите дами и господа депутати, че проектът бе подложен на етично преразглеждане в което участваха Франция, Холандия и Великобритания и се оказа, че няма никакви етични слабости на този, това преразглеждане на 15 марта тази година. Етичните доводи се използват от комисията още от началото на, този, на тази работа и затова искам да ви призова да не прие... гласуваме за факти, които не са точни. Става дума за много важен научен проект, който се ръководи от Академията на науките в Краков. Дами и господа, казва председателят, има устно изменение, 27-ми абзац да бъде изцяло заличен. Първо искам да попитам, има ли възражения? Тези, които са станали, възразяват, има 40 такива, които възразяват и в такъв случай устното изменение не се приема. Връщаме се към 47-ми абзац на две части по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, приема се. 60-я абзац на две части, по първата част, за, против, въздържали се, приема се, по втората част, за, против, въздържали се, приема се. Сега точка от преамбюла е за, против. Проверяваме електронно начало на гласуването по точка Е. дами и господа. Моля, напуснете залата през най-близкият изход. Напуснете през най-близкият изход. Най-близкият изход. Не използвайте асансьорите. Не се връщайте в бюрата си, не се връщайте в офисите. Напуснете сградата, колкото може по-бързо. Моля, напуснете сградата колкото може по-бързо. Напуснете сградата, не се връщайте в кабинетите си. казах, моля, не се връщайте в кабинетите си, напуснете сградата незабавно. Напуснете, като използвате най-близкият изход. Той